Скъпи колеги, продължаваме нашата работа и ще започнем с несвършеното от вчера след обяд. Благодаря на, Мори... на Моника Холмайер, че се присъедини към нас и ще ни представи становището си, гледната си точка за а, проектите за недвижими собственост. Äh, Уважаеми господин председател, бих искала да се извиня за това, че вчера не бях а, на заседанието. ЕАСО ни изпрати вчера, в крайна сметка, документите, така че не можех и да ви информирам истински. Става дума за четири досиета, четири сгради. Ще се опитам да се концентрирам върху най-същественото на първо място две сгради, Блекмел и Мерот. 15 годишен договор се предвижда да се сключи за найемане на сградите. 10 хиляди е, и е, около 200 квадратни метра е първата сграда, която е на Монтоя, другата Мерот е, е горе-долу в същия размер. Всичко това, за което говорим и двете досиета, са свързани във връзка с планирането на увеличение на щата, на е, персонала, но е, също времено знаем, че има едно 15% съкръщение, което се предвижда е, през годините. Така че по тази причина срокът за наемане е около 15 години. Комисията се нуждае от повече квадратни метра и по тази е, причина е, ПМО, а също и някои други отдели, които се водят административно към комисията, ще бъдат поместени в тези е, сгради, тъй като в крайна сметка се оказа, че парламента няма да има нужда от цялата площ на сградите. Четири са сградите, за които има досиета, имаше тръжна процедура. Е, но след като бе подбран един кандидат е, от Continental Плаза, се оказа, че трябва да се е, така, развали е, решението и да се потърси друг кандидат, тъй като а, е, първоначално подбрания кандидат не беше в състояние да осигури помещения, работни помещения за 70 служители в е, сградата. Търся си документите, господин председател, да видим а, е, дали ще открие останалото. Бюджетът а, на Европейския съюз годишно Wir werden massive Einsparungen haben. да, съществени економии в бюджета на Европейския съюз, около 4 милиона всяка година. и 748 хиляди допълнително се економисват общо при разходите по поддръжката. Така че годишно търсим сега разбивката се ще се економисват около 4 милиона 480 хиляди, за разлика от предишните около 8 милиона и 700 първоначално предвидени като разходи. Така, около 7 милиона ще струва. В крайна сметка това е предвидено като сума в бюджета. 5 милиона ще бъдат пренос от самата комисия – и ние смятаме, че е, след като направихме необходимите е, изчисления, че това е в рамките на нормата, на нормалното. 4% трябва да се има предвид е, е, като е, база е, при изчисленията. Председателя на парламента естествено е информиран, докладчиците в Сянка също ще бъдат информирани. Ако имате въпроси, моля, задавайте ги. Сега, колеги, ще се опитам да отговоря госпожо Холмар. Имате ли въпроси по предложенията на нашата докладчица за тези две сгради? Очевидно няма. Така че, значи да приемеме принципа за 4% марш. А ако е необходимо, да се приеме марш до 8%, трябва да има оправдателни документи за това. И в този случай ще трябва да внесем изменение в коригюреш бюджет за 2017 година, който доколкото, както ви казах вчера, ще бъде представен през юни месец, тъй като е необходима по-точна разбивка на разходите, свързани с миграционната криза и установяване на беженците. Така че ако нямаме допълнителни въпроси, нека да гласуваме. Тези, които подкрепят предложението на докладчика за... Оказва се, че не е необходимо да гласуваме, казва председателя. Но защо пък да не гласуваме? Така че всички ли вдигнаха ръка? Да. Така, минаваме към следващата а, доклад. още един по-голям проект и по-интересен проект, Карус Руе, третата строителна фаза, две от фазите вече са приключени. И това наистина е интересната, интригуващата фаза. Администрацията е, ще се отдалечи по този начин от е, предишната е, атомна лаборатория. На времето всичко това беше в непосредствена близост. Сега вече се търси дистанция от лабораторията, тъй като за лабораторията е необходима една ос определена зона, която трябва да бъде специално подсигурена с мерки за безопасност. Около 80% всъщност е, от лабораториите е, действат по този принцип. Е, в момента в Карлсру е стандартът, който е заложен в изграждането на сградите, включително и мерките за безопасност, отговарят на стандартите от 70-та 70-те години. Тъй като в лабораторията се работи с ядрен материал, е, се налагат такива мерки за безопасност и освен това е, са необходими и нови, модерни е, методи и технологии за работа в лабораторията. Всичко е договорено с съответната федерална провинция и администрацията на Баден-Вюртенберг така че е, е, са предвидени е, мерките за модернизация. Е, 140 135 квадратни метра общо, 8 000 от тях е, са всъщност за администрацията. Е, но администрацията вече се е изнесла, така че постепенно ще се отделят отделните крила на сградата. Б до и 23-та, е, F2 до 2024, след това има и други крила, които също през 2024 година ще бъдат е, отделени. Е, има и едно М крила, което е предвидено за специални изследвания. Така че 64 милиона са общо разходите. Вътре влизат и строителните работи, и техническото оборудване, мерки за безопасност, анализ на, и експертна оценка въздействие върху околната среда и така нататък. Всичко това в крайна сметка до 2035 се предполага, че ще приключи. Около 20% се предвижда да бъде марша. Това е малко необичайно за една такава сграда, предназначена за ядрени изследвания. Но тъй като става дума именно за сграда с по-специално предназначение, да има един по-висок процент. Аз бих казала, че ние трябва да заложим 5% като начална цифра. Добре, от всичките тези милиони, за които ви говорих, 19% са от бюджета на Европейския съюз. Отделно държавите членки участват с вноски 62% са обаче собствени приходи от изследвания, които са предназначени за държавите членки и това са собствени приходи. Ако се стигне до поскъпване на предварително но заложените е, така, е, е, разходи и съответно по-големи разходи, около 12 милиона са предвидени в европейския бюджет, така че ние ще можем да участваме за да е, покрием поне част от тези 20%. Благодаря ви. Ако правилно разбирам, Европейския съюз участва с финансиране от 19% но ако е необходим някакъв марш, той ще е, бъде е, взет от... Да, е, приходите са си собствени приходи и собствени ресурси на института. Той ще продължи да работи по този начин, но все пак се предвиждат и едни резервни, така да се каже, милиони в бюджета на Европейския съюз, тъй като тези приходи всъщност още не са реализирани. Те ще бъдат реализирани, такива са надеждите и очаквания в бъдещето. И по тази причина тези 12 милиона, които би трябвало да постъпят като постъпления от трети държави, също са прогноза за бъдещето, но и е, останалите около 40 или 43 милиона е, вече са ясни, те са предвидени. Euh, бих искал да знам малко повече за така наречената ядрена лаборатория. За пръв път чувам за нея. Какви научни изследвания се извършват там? Кои държави членки а, имат достъп до а, сградата. А, в крайна дали са само европейски държави членки, дали това са общи програми, просто да знам малко повече за тази лаборатория. До госпожо докладчик. Мож, може би да да, на господин Денанон нещо. Ja, unsere 28 Mitgliedstaaten, die Schweiz ist... 28 държави членки участват в този институт. Е, Швейцария, Украина е, също е, има и други държави, които смятат да се присъединят. Изследванията са насочени най-вече към безопасността на ядрените е, инсталации и там, където има съществуващи е, атомни централи или друг вид ядрени инсталации, подобряване на безопасността не става дума за взимане на решение за това, смятаме ли, че трябва да се строят нови атомни централи или не. Става дума единствено за сигурността, за безопасността. Как точно се отделят ядрените материали? Е, е, как бихме могли да намалим, така да се каже, ядрените отпадъци, ядрените материали? дали ако атомните реактори работят, така да се каже, на половин цикъл, експлоатационен цикъл, бихме могли да съкратим отделянето на опасните ядрени отпадъци и така нататък. За това става дума. Добре, тогава да вземем е, отношение по доклада, представен от госпожа Холмайерс. Става маржа не е нормален, но ако трябва допълнителен марш над 5% и до 20% са необходими оправдателни документи. Кой е против това предложение? Никой. Така че смятаме, че всички подкрепяме този проект. Добре, Стокхолм и здравето. Да, много интересно досие, е, с което се занимавам от много години. Е, е, имах някои идеи, но не можах да ги е, осъществя. Е, до някъде, е, поради това, че липсваше подкрепа от градската управа на шведския град. И така, е, става дума за следното. Една сграда, която е стара, която е под е, защита на паметниците на културата, но същевременно е, не е оптимална е, и не отговаря на потребностите на ECDC. бе включена в един анализ за пазарните условия, пазарната оценка и съответно и тръжна процедура. Получи се само една оферта при първата процедура, при втората все пак вече четири оферти Става дума за една сграда в желана, търсена, в търсен район на Стокхолм. Естествено и инфраструктурата, най-вече транспортните връзки трябва да са на лице. Бъдещата сграда ще е, бъде по-голяма по площ 9400. просто така, помещенията ще бъдат много по-добре разпределени е, в сравнение с старата сграда, така че е, персоналът ще може е, да се възползва в по-голяма степен и оптимално от новата сграда. Е, смята се, че ще бъдат назначени допълнителни служители през годините. Старата сграда се нуждаеше от е, съществен ремонт е, и това ще, ще да ускъпи много нещата. Освен това, найемът е много висок, при положение, че сградата не отговаря на нашите очаквания. Разликата в найема между старата и новата сграда е около 200 хиляди годишно, така че това не е голяма разлика. 6% е отстъпката, която в момента получаваме, но същевременно е необходимо да предвидим и една индексация от 2% при всички положения. Това е разумно според мен. Годишно Поддръжката ще струва 51 хиляди, а ще имаме 41 хиляди квадратни метра, което е в крайна сметка една изгодна сделка. 58 е, евро на квадратен метър бе е, цената е, за старата сграда. Можете да направите сравнение. Казах ви, че има а, около 200 хиляди разлика а, в разходите за новата и за старата сграда. Сега точните цифри за новата а, 2 милиона 503 хиляди, за старата 2 милиона и 300 хиляди. Но като имате предвид, че при стара сграда винаги се налагат и допълнителни работи, ремонтни работи, смятам, че а, сделката действително може да бъде препоръчена и гласувана. Благодаря за това ясно. Обяснение имате ли възражения, въпроси, забележки? Няма. Комисията по бюджета очевидно ще даде, ще представи положително становище по този въпрос. Съгласни ли сте? Добре. Госпожо Холмайер, доколкото знам до АЕЗО, имате нужда от 15 на дни, за да си така да разбере. Uh, уважаеми господин председател, скъпи колеги, предлагам следното. Uh, това, което до момента съм получил от ЕАСО е, така да се каже, предварителна информация. Това е естествено бихме могли да направим, така да се каже, да отправим един сигнал предупредителен. ЕАСО е поместен в една сграда, за която вие сте добре информирани. Въпросът е, е колко ще бъдат офисите в е, така наречената е, външно пространство, във вътрешното пространство. Получаваме информацията лъжичка по лъжичка, така да се каже, сантиметър по сантиметър от сградата и при всички положения помещения ще бъдат необходими, пространство е необходимо, те е, създават се и е, допълнителни, е, така да се каже, помещения, някакви пристройки. Но е, сградата е необходима, ние знаете, че държахме на това. При всички положения градската управа на Брюксел ще трябва да изпълни своите ангажименти е, и е, да създаде необходимите условия за едно е, нормално настаняване на хората. Проектът е важен за нас, но не е при една пазарна цена от 250 е, е, евро на квадратен метър. Е, почнахме дори от една по-висока сума с преговорите. Може би трябва да изчакаме още няколко седмици и възможно е да падне на сумата. Между времено, както ви казах, чакаме съвсем точна информация. В връзка и с разпределянето на служителите, персонала, точните площи на помещенията. Още няколко седмици очевидно ще са необходими. Освен това, службата по транспорта на град Брюксел се помещава в момента в тази сграда. Те ще трябва да се изнесат. Няма начин. За да знаем повече. Значи не е необходимо да чакаме 24 юни. Можем да разгледаме този проблем преди 24 юни. Да. Мерси. Благодаря. Ако ни изпратят въпросника и поне знаем за какво става дума, нали? защото а, ние все още не знаем какво точно ще плащаме. А, а това е изключително неприятно, особено за бюджетна комисия, каквато сме за плануване е АСО, а не знаем какво ще ни струва. Така, благодаря ви. С това приключваме обсъжданията по недвижимата собственост или сградния фонд. А сега продължаваме с коригиращ бюджет номер 2 за 2016 година. А не, извинете, ще започнем с Ливан и Йордания. Plusieurs d'entre nous бяхме няколко участника в мисия в Близкия изток. От 16 до 19 май посетихме Ливан и Йордания. Срещнахме се с представители на местните органи на властта, регионалните, териториалните, с различните е, действащи органи, е, Върховния комисарят на обежанците. Е, Агенцията на ОНЕ, е създадена през 1948 година за подпомагане на бежанците в Палестина. УНРА или е, другите бежанци от региона. Срещ, срещнахме се и с представители на неправителствените организации и с бежанци, когато пос, пос, посетихме бежански лагери, които са офи, официални в Ливан. Бежанските лагери са три. Ние бяхме в лагера Безрак, който пребивават 50 000 души. В момента температурите са над 40 градуса, като сградите са от са по-скоро сглобени бараки, тенекияни бараки. Представете си е, каква е температурата в момента а, в, а, посетихме и Йордания. В а, йорданските лагери прибивават не повече от 20% от сирийските бежанци, както и в Турция. Освен това, в а, Йордания няма официални, официално признати бежанци и лагери, а по-скоро палаткови е, лагери, построени с е, налични е, средства и тези палатки се дават под найем от, от порядъка между 50 до 100 долара месечно, както и допълнителните разходи за електричество са горе-долу под същия, в същия размер. Обикновено жените са там на място и с тях се срещахме, тъй като мъжете работят обикновено а, незаконно. А, а, предоставените суми са 12 долара на, е, на човек, е, на възрастен и 4 за деца, така че изборът между оживяване или изпращане на децата в училище. Положението е много сложно. В Ливан е, броя на бежанците около милион и 500 хиляди, предвид, че населението на страната е 6 милиона и около 600 хиляди в Йордания. В лагера на Зрак с освен 50-те хиляди постоянно пребиваващи, всеки ден 200-300 нови бежанци се появяват в бежанският лагер, въпреки че границите са затворени. Президента Обама упражни натиск над йорданските власти за приемане на около 20 до 30 хиляди допълнителни беженци. Пропускваемостта е около 200-300 души дневно. Останалите е, очакват на границата и хуманитарните условия са наистина ужасяващи. Срещнахме се и с е, бежанци, които не пребивават в е, лагери в предградията на Аман. И там се сблъскахме с много трагични съдби. Законно пребиваващи мигранти, които са така жертви на натиск от страна на властите но неправителствените организации, хуманитарните организации работят на място и ние се свързахме с тях и наистина по този начин придобихме представа за случващото се. Приемането на бежанци е едно един от основните проблеми в е, региона. Границите са затворени, е, пазарите са, са също са се свили и са чисто национални пазари в момента. За съжаление, наистина сме свидетели на война. Положението в Сирия, както знаете, е драматично. Вчера допълнителни происшествия се случиха в страната. В региона не се извършват външни чужди инвестиции и съответно при липса на инвестиция, при липса на растеж, безработицата се увеличава и започват изве, известни а, конфликти, назряват а, назрява напрежение между гражданите на тези държави и бежанците. Някакси се има конкуренция за работните места. В е, Бейрут е, обсъдихме тези проблеми и се установи, че местните органи на властта не винаги разбират е, как стоят нещата. Примерно даден кмет се, се, се обръща към министъра на образованието, за да поиска субсидии за, за а, модернизиране на училище. Отговорът, ако има деца на бежанци в вашето училище, ще можем да ви отпуснем тези, тези средства. Така че има някакси много голяма има конфронтация, има много голямо напрежение. Много местни жители живеят под прага на бедността и някакси а, е, с не, не, неохота е, възприемат това, което се прави за сирийските бежанци. Европейският съюз а, е, реагира бързо. Първо, чрез създаването на а, тръста фонда Манат, поверителния фонд, поверителния фонд Манат за, за Сирия и Европейският съюз отпусна 4 удвои помощта си за Йордания, която в момента възлиза на милиард и 300 хиляди, а за Ливан тази помощ е 980 милиона, т.е. 4 пъти по-висока от преди а, започването на войната. На Лондонската донорска конференция бяха поети ангажименти за допълнителен милиард евро. в, на донорската конференция бе прият понятието компакт. Това всъщност е едно споразумение между Европейския съюз и съответните присъединили се страни за изпълнение на някои поети ангажименти, т.е. от е, предоставяне е, на ам, разрешение за пребиваване. В Йордания подобно разрешение е, струва 200 долара за лица над 14 годишна възраст. Също така разрешение за работа. Йордания предприема необходимите мерки, за да отпусне допълнителни разрешения на бежанците. 500 хиляди египтяни в момента работят в а, а, Йордания и ако, беж, беж, и ако беженците се включат на трудовия пазар, ще трябва голям брой а, египтяни да се върнат в своята си страна, т.е. ще създадеме допълнителни проблеми, ще е, преместиме е, огнището на проблема. Някои бежанци, най-добре квалифицираните, работят в а, е, е, страните от Персийския залив, които обаче в момента изпитват економически и финансови трудности. Това, което установихме, е, че в Йордания има едно, един правителствен авторитет. Правителството взима своите решения и тези решения биват спазвани. За сметка на това в Ливан вече втора година няма президент. И а, правителствената организация е много сложна отидахме в долината на Бека и се срещнахме с работещите на терена. Един кмет, например, ни каза, не си губете времето с правителството. Ако искате да бъдете конкретни, тук. Това е мястото а, на терена, а не на ниво правителство. Също се видяхме и с друг оператор, който работеше с доставките на вода, а, а също а, и с а, а, доставянето на питейна вода, друг с пречистването на водите и друг с различни строителни дейности. И всички те ни казаха сходни неща. Така че определено стават много неща там, случват се интересни неща. А, говорихме и с някои министри. А, там те казаха, бихме могли да направим както турците направиха, т.е. да позволим на а, бежанците да поемат по море, за да стигат до Европа. А, може би на... щехме да бъдем само с 1 милиард бежанци спрямо с 6 милиарда които се дават с, с 1 милиард, който ще ни изпратят пари, спрямо 6 милиарда, които се дадаха на Турция. Другия голям проблем е образованието на, на децата. Над половината от тези младежи от бежански семейства не ходят на училище. Когато става въпрос за няколко месеца или една-две години, е, в крайна сметка това не е чак толкова проблематично, но когато става въпрос за години, това са загубени възможности. А, например, във враг училището се организира последният начин. Едните ходят сутринта от 7 до обяд, а пък другите от обяд до а, 5 часа в много тежки условия, знаете. Например, жегата. Не знам какво мислят колегите, но аз имам така много ясен спомен. А, в един клас от около а, 17 годишни младежи с няколко часа се опитваха да ги подготвят за конкурси за висше образование. И тези младежи ни зададоха много сериозни въпроси. Какво е моето бъдеще? Това ме питаха. И си, няма да забравя погледа им, а, защото те осъзнаваха, а, че може би живота им, бъдещето им е несъществуващо. И е, осъзнаваха какви ще са последиците личните последици и също а, последиците за нас, докъде могат да стигнат тези младежи, ако ги оставим без бъдеще. А, когато говорим за семейно настаняване, много често става въпрос за настаняване без електричество. Тоест, вечерите тези младежи не могат да учат. Също видяхме лагера на Умницев, много силен ангажимент от тяхна страна, от страна на работещите учители там, но няма училища. Трябва да построим. Но това, което можем да направим на този етап е а, просто да се редуват така, едните да работят от сутринта, например да ходят на училище и обратно. И родителите ни казаха, че все пак оценяват, че се дава тази възможност на децата. Предполагам, че те не изразяват становището на всичките семейства, но все пак а, трябва да насърчим подобни инициативи. Посетихме също и социални центрове, които а, са вид клиники, места за здравеопазване и видяхме, че Върховният комисариат на ОНЕ за, за беженците призовава доброволци измежду самите бежанци, които са на терена, които засичат, които виждат какви са нуждите на бежанците и могат да се обърнат, да кажат, да направят връзката, например, да препоръчат на една бременна жена къде да отиде. Това са малки лагери, и могат да бъдат много далече от училищата. В това отношение трябва да се помисли за някакъв транспорт за учениците. Дали тези лагери да се организират близо до гари или до някакъв градски транспорт, или просто да се помисли за специален транспорт за самите лагери. Доколкото знам, семейството на беженците получават една месечна сума около 160 долара. Малко е странно как се разпределят помощите, защото някои от семействата, които получават помощи, всъщност работят на черно. Има много спорове относно помощите. Някои казват, че по този начин бежанците не биват насърчавани да работят. И искам в заключение да ви кажа, че има два урока, които си извличам от препоръките. Те са свързани с взаимното доверие, без кое, което всяко сътрудничество е напразно. Първо трябва да изискваме от йорданските и ливанските власти прозрачност и също бюджетни промени. Ливанските депутати, с които се срещнахме, не ми вдъхнаха особено доверие. Най-вече относно сметките на правителството. Със сигурност има напредък от тогава и смятам, че Европейския съюз трябва да бъде ясен и да изисква от нашите партньори поне минимално спазване на принципите, които а, дават доверие. Другото е, че Европейският съюз трябва да се откаже от своята, смея да го нарека, административна истерия. тук а, искам да дам пример с УНРА. Това е агенцията на ООН за палестинските беженци. Тя беше изградена от ООН, за да помага на тези палестински беженци. И има такива общности, които са признати като палестински беженци. Има и училища, има и социални центрове на УНРА, клиники, бюджета им всъщност е държавния бюджет, който участва в солидарността между палестинските беженци. Тоест, ако УНРА има нужда от европейски фондове, ние тук редовно защитаваме участието на Европейския съюз в финансирането на УНРА. УНРА съществува и в Газа, и в Палестина, и във всички съседни държави, където има общности на бежанци. И през 2015 имаше поне 10 контрола на различните а, управления на комисията. И УНИЦЕФ смята, при все това, че Европейския съюз е между най-големите дарители. И въпреки всичко, има и голяма, а, голям административен отчет, голямо административно докладване от наша страна. А, разбира се, това води до заедост и, и УНРА, както и УНИЦЕФ, а, има нужда от специфични кадри, но отговорниците им, с които говорихме, казват, че тези пари могат да се използват много по-добре, ако не обслужваха административните формалности, а, а бъдат финансирани в действия на терена, най-вече хуманитарни такива. И считат, че добавената стоеност всъщност на Европейския съюз се накърнява по този начин, и че ресурсите могат да бъдат използвани по-добре. Е, тук е, се спомням едно изказване на госпожа Калвиньо за възможностите и резултатите от работата на Европейската комисия и как това се прилага в нашия случай тук. Тези резултати трябва да бъдат оценявани въз основа на постигнатото и да има а, ясна представяне на сметките и на целите. Също, като председател на бюджетната комисия, искам да кажа, че когато отиваме някъде в мисия, трябва да разполагаме с простички, ясни документи, които да показват финансовите и бюджетни потоци. А, това беше предвидено и за това се отпускат средства. А, а ние имахме а, не само такива документи, имахме много, турични и всякакви други. И а, един от ливанските министри е същинска забележителност в областта на поезията – да, ето, това исках да кажа тази сутрин. И сега, от името на всички колеги, искам да благодаря на двете делегации на Европейския съюз. Тази, която програмира нашата мисия в Йордания, но също и другата в Ливан, която организира приеми, където участваха почти всички дарители, най-вече тези от различните държави на Европейския съюз. И също институции като Европейската инвестиционна банка или пък Банката за развитие. И а, ако има нещо, което е сигурно, е, че трябва да продължим с координацията. И искам да благодаря. Сега няма да казвам, че бях предлож... Няма нужда да казвам, че с мен беше госпожа Матиас, която е председател отговорник по а, мисиите ни за държавите с Машрек. И искам също да благодаря на секретарията на комисията по бюджет, и на целия екип, който ни помогна в работата. Смея да твърдя, че мисията беше наистина много добра, с доста натоварен график. Но ето в такива моменти а, си казваме, че може би имаме нужда от малко повече време, за да съберем достатъчно информация, всичката информация, от която имаме нужда. Аз лично гледам много сериозно на тези мисии, защото гласуваме бюджет, поставяме си важни цели, но до каква степен това, което правим, отговаря на реалността на терена. Да, извинявайте, ако бях доста дълъг. Това е просто един аспект на проблема, примесен с а, доста лични забележки. Сега госпожа Гартия Забала. Presidente, sí, usted ya ha hecho una primera valoración de lo que, de lo que hemos... Да, благодаря, господин председател. Това е, е първоначалната оценка на всичко това, което видяхме е, и преживяхме по време на посещението. Благодаря ви. Наистина е, посещението бе много добре премислено, е, много натоварена програма, е, но в положителния смисъл на думата натоварена имахме възможност да се срещнем с представители на международните организации, както и с правителствени представители. Е, секретариатът е, е, на двете делегации на място там също ни, подкрепяха, ни подкрепяше много ефективно. Съгласна съм с всичко това, което казахте. Понякога разполагаме с много цифров материал, с много информация, но ни трябва малко повече време, за да обобщим и анализираме цялата е, информация. В този случай, като че ли нямаме чак толкова много е, информация. Е, по време на посещението обаче събрахме е, достатъчно и информация и впечатления. И ще трябва да видим е, дали в рамките на маршовете бихме могли все пак да е, съберем някой друг милион повече, е, наистина е, по време на посещението установихме, че нуждата е голяма. Предстоят преговори и се надяваме, че ще можем да се споразумеем и с другите партньори, за да е, направим нещо повече за бежанците и за населението и в Йордания, и в Ливан установихме, че с тези средства, с които разполагаме, можем да помогнем и болници, и училища, и депониране на отпадъци не е малко, но не е достатъчно. При всички положения е необходимо много повече. Видяхме в колко лоши условия живеят беженците и какво би било състоянието на тези хора, ако Европейския съюз не е в състояние да окаже помощ на бежанците, на населението на тези две страни? Така че е, ние пледираме не само за подкрепа е, за беженците, но за е, помощ за всички от тези, които се нуждаят от помощ в Ливан и в Йордания. Всеки, който се нуждае е, реално от помощ, независимо от пола, от националността, от е, религията, би трябвало да получи тази помощ. Вие подчертахте колко несигурно, неясно е бъдещето на тези хора. Ние всички сме съгласни с тази констатация. Срещнахме и много млади хора, срещнахме и хора на солидна възраст, но за тези, които са в юношеска възраст, действително е много неприятно да не знаят какво ще стане с тях. Е, срещнахме се и с семейства, които имат малки деца, с е, психически отклонения трябва да се потърсят причините за тези психически отклонения у малки деца. Те очевидно са свързани с съдбата на това население. Трябва да помислим за хуманитарната помощ, трябва да помислим за помощта като цяло и за образование и за медицинско обслужване около 50 хиляди са а, децата, които видяхме там в лагерите. Само 2 хиляди могат да, да а, намерят място в а, училище през есента и да започнат учебния процес, учебната година. Действително става дума за условия, при които просто не може да се чака повече. А Колкото и е, голямо да е желанието е, на е, властите и в, на административните служби в Ливан, в е, е, Йордания, те не са в състояние да направят много повече за тези хора. Смятам, че ние при всички положения трябва да окажем помощ на двете страни, за да облегчим съдбата и на хората от тези страни, и на беженците, за да могат беженците да имат бъдеще. Около 4 милиона е населението, дори по-малко от 4 милиона е населението на Ливан, а повече от 1 милион са беженците. Действително заслужават не само адмирация, но и много помощ. Господин Омаржи. Господин... Благодаря, господин председател. Благодаря за, за вашето представяне на нещата. Трудно е, дори понякога понякога опасно да се говори за тези неща, предвид сложното положение в Йордания и Ливан и предвид така емоционалните другата страна на посещението в... Е, аз отидах в е, Йордания и Ливан, за да представя същевременно политиката на Европейският съюз и държавите членки. Ние като че ли искаме да отдалечим някакси бежанците. Понякога предпочитаме а, не, те да не могат да, да продължат да живеят, но да не са у нас. А, понякога сме готови да платиме а, цената само и само проблема да бъде извън и по-далеч от нас. Но в крайна сметка страни като, като Турция, Ливан, Йордания не са избрали сами географското си положение. Те не са избрали да бъдат в центъра на Близкият изток, който е разтърсван от кризи и не са избрали да плащат последиците от непоследователната политика на великите сили, както и да решат сирийския проблем и да установят мир в региона. Сега ще се спра на четири основни проблема, според мен, които са от основно значение, според мен. Европейският съюз, неговата политика в рамките на, на презентациите от страна на делегациите на Европейският съюз в тези страни. Финансовата помощ е от основно значение. Тя трябва да бъде увеличена, защото без нея основните нужни, базисните нужди на населението не могат да бъдат посрещнати. Европейският съюз предоставя хуманитарна помощ, но политическото му присъствие е на практика незабележително и невидимо. Тоест, нашата политическа и дипломатическа немощ е факт. Колкото до подкрепата за Йордания и Ливан. на нашето пар... економическо партньорство трябва да бъде на висотата на нашето политическо партньорство. Знаеме каква роля играе Йордания за стабилността в този регион и е, за мира в е, региона. Но Европейският съюз не присъства на място, а Йордания се нуждае от нашата помощ, тя се нуждае от нашият ноу-хау, от инвестиции, за да можем да запазиме целостта на йорданското общество. Това беше за Йордания Ливан. Положението в Ливан е много безпокояващо. 6 е, милиона е населението на Ливан плюс 2 милиона бежанци, като включиме към сирийските бежанци и палестинските бежанци. Знаеме какво представлява един масов поток бежанци в Европа. Но представете си какво как, какво може да представлява присъствието на 2 милиона бежанци в страна, където растежа е, е спаднал от 9% на минусови проценти, в което обществото е, е много разделено и ако Ливан не тръгне колкото се може по-бързо по пътя на растежа и на развитието, ще бъдем свидетели на много обезпокояващо положение. Административните структури са разклатени, обществените услуги почти не съществуващи. Така че, ако мога да използвам този термин и с извинение към нашите африкански приятели, положението в Близкия изток върви към африканизация. Трябва да направиме необходимите изводи и да вземеме необходимите мерки и решения. Госпожа Янте. Благодаря. Това, което научих от мисията, когато виждам всекидневната ситуация, си давам сметка до каква степен а, е трудно за беженците. Толкова много жега, толкова много проблеми с храната, с условията на настаняване, липсата на училище. Нещата са много сложни. Искам също тук да направя малко сравнение. Участвах и в една мисия в Турция, където присъствахме, също направихме посещение на лагери за бежанци. И там условията бяха също много тежки, но трябва да призная, че когато направя сравнението възоснова на тези две делегации, на тези две мои посещения, аз нямам други бази за сравнение, мога да кажа, че условията в Йордания и в Ливан са много по-лоши спрямо тези в Турция. И чухме също и представители на ОНЕ, които ни говориха за проблемите, насилието. Тоест, бежанците не са прияти така, както е в Европа. Има много напрежение. В Европа много критикувахме факта, че бежанците се а, приемат и се третират по един ужасяващ начин в Турция, но да, въпреки проблемите там, забравяме нещо друго. Забравяме какво се случва най-вече в Ливан – и какво е поведението там спрямо бежанците. Но все пак им помагат. И съседската политика на Европейския съюз трябва да в момента да заеме пълните си измерения – много често критикуваме, казваме, че в съседните страни нещата са много зле, а при нас всичко върви едва ли не по мети масло. Мисля, че по-скоро трябва да благодарим на тези съседни държави, да отбележим напредъка, който те са постигнали, да отбележим това, което правят. Защото Ливан, Турция, Йордания, дори да има проблеми там, това, което те правят е, че помагат на бежанците. Има истинска общност, която всъщност прави много повече, отколкото ние, богатите европейци, правим. Трябва наистина да помислим кое общество прави повече и дали нашите ценности работят на практика. Мисля си и за нещо друго, когато разсъждавам за бъдеще. И за това как ние даваме помощ. Мисля, че нещата трябва да стават чрез европейски организации. Не трябва да създаваме други такива организации, защото нямаме допълнителна организация, е, експертиза, която да го направим. Например, ООН имат нужния опит, имат средства, имат организация и могат добре да разпределят тези свои средства. Ако има европейска експертиза, ако има европейски опит в това отношение, ще е добре. Но не трябва непрекъснато да създаваме нови, нови органи, нови, нови ам, агенции. Това отнема време и ние нямаме опит и ще правим грешки. Трябва да помогнем на УНИЦЕВ, на ОНЕ. Това са организации, които вече вършат много качествена работа в тези тежки условия. И се питам, аз бих ли могла наистина да се справя, ако трябваше да работя в такива беженски лагери. А, и а, мисля, че отговорът е ясен. Условията са наистина много трудни. И когато мислим за работа, винаги искаме напредък. Искаме да има резултати. И не мисля, че със създаването на наши нови организации ще успеем да го постигнем. И трябва наистина просто да насочим цялата енергия към бъдещето, към това, което работи на практика и ние, европейците, бихме могли да се извлечем полуките в това отношение. С съществуващите ресурси бихме могли да направим повече, не само да добавяме още и още средства. Трябва да сме разумни. Искам също да благодаря на председателя на нашата делегация, на секретарията, на всички членове на делегацията и се надявам вие също да предадете а, благодарностите ни на делегациите в а, Йордания и в Ливан, защото всеки път, когато отидем на място, не винаги ни посрещат така добре и не ни съпровождат хора, които да познават толкова добре проблема. В този случай, наистина, хората на терена заслужават нашите благодарности и се надяваме, че Европейският съюз наистина ще направи усилие за да върне мира в Сирия. Госпожа Ванан и също господин Фернандеш също ви придружаваха. Те отсъстват тази сутрин. А сега колегите, които не присъстваха в тази мисия, господин Синелиус. Ευχαριστώ Άκουσα με προσοχή τα όσα αναφέρατε για την Да, с голямо внимание изслушах е, информацията от вас и останалите членове в е, Ливан и Йордания. Очертахте една много точна картина. Всички вие. Е, първо вие, господин председател, и след това и е, двамата члена на делегацията наистина 17-годишните е, винаги подават, е, задават въпроса какво ще бъде тяхното бъдеще. Аз е, също бях около един месец в Сирия, посетих и Турция, и Ливан, и Йордания. Ливан и Йордания са приели много сирийски бежанци. Но би трябвало, може би, да насочим вниманието си към случващото се в Сирия. Е, колегите заявиха, че е, Европейския съюз като че ли няма ясна очертана външна политика по отношение на събитията там. Е, трябва да насочим вниманието си към корените на случващото се. Военните действия в Сирия се отразяват на положението и в Ливан, и в Турция, и в Йордания. Аз посетих Дамаск в Сирия. Мисля, че от хуманитарна гледна точка би било много добре ако Европейския съюз се ангажира и с подкрепа за болниците. Там в Сирия има деца, останали безкрайници. Срещнах 17 годишни, които бяха приковани към леглото с толкова страшни болки, че не можеха да погледнат дори и майка си видях страшни картини. И когато човек види всичко това, вече осъзнава необходимостта от действие. Мисля, че след разрушенията в Палмира и в други градове е, под егидата на ЮНЕСКО. В Палмира хората напускат е, е, местата, в които са избягали и се опитват да се върнат в Палмира и да изградят отново домовете си. Така че според мен трябва да насочим вниманието си най-вече към местата на военните действия и да помогнем на хората там. Благодаря. Ние успяхме да се видим с представителствата на Европа в Сирия, е, преди това и сега в Ливан. Повечето от европейските посолства са, бяха затворени от началото на конфликта в Сирия. Само Чехия има работещо посолство на място. И, и ясно е, че ситуацията наистина е много тежка. Границите са затворени. И вътре в Сирия има големи движения на населението. то е почти отчаяно. хуманитарните пратки също, пратки също са ограничени от сирийският режим и още повече, това е причина още повече да искаме а, и да настояваме а, хуманитарните помощи да бъдат изпратени и да стигнат до сирийското население, защото ситуацията е трагична. Господин Бъге. Господин Бъге, да, благодаря господин председател. Много интересна информация и също време много ценни идеи във връзка с преживяното от вас и колегите в Ливан и Йордания. Ние имаме информация и след посещение в Турция и колегите вече така заявиха, че това не бива да се повтаря – и че трябва да направим всичко, за да не се стига отново до такова положение. Нека да помислим за по-нататъчната процедура от гледна точка на бюджетната техника. Наистина тези страни е, са в непосредствена близост е, до Сирия и предизвикателството е огромно за тях. Трябва да признаем, че тези страни е, вършат много повече във връзка с кризата в Сирия и по отношение на хуманитарната помощ, отколкото държавите членки на Европейския съюз. Понякога почваме е, да се питаме какво все още ни свързва и е, дали е, действително всички ние се опираме на общите принципи и ценности на Европейския съюз. Нека да погледнем финансирането на тези е, мерки, за които говорим. Казано ми бе, че до есента е, в резултат на е, всички е, дейности, които сме извършили, ще можем до някъде да отговорим на ангажиментите, които сме поели през 2015 година. Но трябва да имаме предвид, че много от нещата все още не са извършени и е, не бива в никакъв случай да кажем тези, които сега през есента ще тръгнат на училище с помощта и на Европейския съюз, след това в един миг да се окаже, че не могат да завършат учебната година, тъй като нещата не са добре планирани и не са заложени съответните суми в фондовете. Е, същото се отнася и за помощта, която сме обещали за Турция. През 2014 говорихме за 94 милиона, а през 2015 в крайна сметка се оказа, че с около 70 милиона можем да се похвалим единствено. Така че не само да се ангажираме с конкретни финансови суми, но и да планираме нещата така, че и в рамките на ООН да можем да изпълним ангажиментите си, защото в крайна сметка донорите са най-вече от Европейския съюз и в рамките на ОНЕ. Необходимо е потвърждение на поетите ангажименти и свързването на тези ангажименти с съответните процедури и конкретни действия, за да можем да осигурим плащания, които са необходими е, бях е, преди това в е, комисията Инта, където господин Гайер говори за инвестициите във връзка с кризата, да, за плащанията и все още забавените вноски за фонда за Африка, както и за фонда Мадат е, господин Гайер е, смята, че трябва да се внесе една минимална сума в началото, е, за да подсигурим, така да се каже, основата, а след това вече да очакваме от националните организации и от организациите за подпомагане на сирийските беженци допълнителни постъпления. Не, така не може да се работи на практика е, трябва да мислим и за е, изваждане, така да се каже, на финансирането от бюджета. Но трябва да планираме много добре всичко. Е, има страни, които са под особено силен натиск. Ливан и Йордания в момента се обсъждат. Трябва да видим в крайна сметка как ще помогнем на тези страни да стъпят на краката си, защото и те не са в процъфтяващо положение, макар че не са пряко засегнати, да кажем, от военните действия. И трябва да мислим не само за финансовите средства, които ще отпуснем, но и за стратегическия подход по отношение на целия район и на страните, за които говорим защото а, ще трябва да а, си дадем сметка колко голяма е съседската помощ, която оказват тези страни. Колкото и комплексна да е беженската тематика, ще трябва да помислим за а, бюджета 2017 и то е, своевременно. Комисията е склонна, така да се каже, да поема определени ангажименти и да направи калкулации във връзка с бюджета 2017 от сега. И с госпожа Могерини, и с господин Тимерман съм говорил за нашите по-големи ангажименти, които трябва да се съгласуват добре и за Африка, но и за е, региона около Сирия ще се наложи да поразместим малко позициите в бюджета във връзка с миграционната и беженската политика. Имам предвид и всичко това, което държавите членки вече са казвали по този въпрос. Да, добре, независимо от е, всички консултации, които комисията твърди, че трябва да проведе и така нататък е, е, по дяволите, ние отдавна говорим за гъвкавост и за флексит и така нататък. Хайде да го направим на дело. На 28 юни Европейския съвет ще трябва да получи на масата конкретни планове и да ги гласува. Говорим за по-добро законодателство, но крайно време е да си дадем сметка, че някой ден може парламента, в крайна сметка, да сезира съда. Защото съветът непрекъснато изтегля е, към себе си е, законодателни правомощия. Е, комисията така и така има редица правомощия и както е тръгнало, някой ден ние ще трябва да загасим светлината и да си вървим от дома, защото в крайна сметка сме лишени от всякакви права и правомощия Хубаво е, е съвсем е, сериозно отново да се поговори с съвета, е, за да не загърбва парламента и най-късно на 28 юни ще трябва да се позиционираме като парламент по отношение на много въпроси, е, естествено съвета е, си взима решенията, а ние в крайна сметка се оказва, че нито сме били консултирани, нито е взето нашето мнение, нито са ни чули, ако изобщо сме си казали мнението. При всички положения е, е крайно време държавните и правителствените ръководители, т.е. Европейския съвет, да си даде сметка, че става дума за институция, която е със законодател и трябва да си казва мнението. Благодаря ви. След обед ще се срещнем, за да обсъдиме измененията по доклада Олбрихт и Тома. Но доколкото знам, гласуването ще е в края на юни. Да, наистина вие поставяте правилните въпроси, госпожа Нивиада. Бих искал само да благодаря на колегите, които са били на тази е, мисия, защото вие наистина сте получили една ясна, точна представа за начина по който нещата се е, развиват на място и, и какво трябва да предприемем ние. Сега аз ще, ще кажа и ще препотвърда казаното от преждеговорещия относно а, образованието, защото това е, това е най-основното, това е единствения начин за да помогнем на хората да, из, да излезат от а, а, бедността. И ако искаме наистина да има някакво разрешаване на проблема. Оттам трябва да се почне, защото в противен случай просто ще има само повтаряне и повтаряне и повтаряне на една и съща ситуация. Тоест, въпросът е как да използваме средствата, с които разполагаме по най-ефективния начин. И още веднъж искам да благодаря на колегите, които са били на мисията. Благодаря, госпожо Нирияда правих да спомена Сигфрид, който също беше член на делегацията, но той ще ми извини. Благодаря за изказванията, независимо дали сте участвали в делегацията или не. Но всички ние отчитаме колко тежко и сложно е положението. Ще изработиме отчет. който ще бъде представен на някои от последващите ни заседания. Аз просто нахвърлих няколко бележки с нощи, за да не забравя някои неща, но като изслушах всички колеги, които се изказаха, си давам сметка, че много неща трябва да бъдат включени в отчета, трябва да го направим всички заедно, за да можем да извлечем необходимите полуки и също съще, същевременно да направиме необходимите предвиждания за по-нататъчното изпълнение на многогодишната финансова рамка, защото 2014 за 2014 година не бяхме много а, така а, не предилихме нещата както, както трябва. И ако Европа иска да бъде на висотата на своите ценности, то не, тя не може да затваря очи пред ситуации, които са недостойни за а, човешкият род. Също така, на 10 май в Страсбург госпожа Могерини каза, когато Европейския съюз обещае пари, то това веднага се превръща в е, създаване на финансирани проекти. Но от друга страна виждаме а, е, начина по който се преразпределят средствата в рамките на а, политиката за сближаване, ОСП и така нататък. И на, и, и на практика много малко са средствата, които остават налични в момента на криза, за разрешаване на кризите. Повечето от бежанците ни казаха, че желаят да се завърнат в своите страни, щом в първият възможен момент. На връщане се разделихме на две групи и аз участвах в а, групата, която се срещна с едно семейство – което живееше на петия етаж, 82 и 200 стъпала. Казвам го просто не защото проблема беше за нас, а защото семейството, което живееше там, имаше 6 деца, възрастни деца, които обаче бяха инвалиди, от които единият млад човек, който страдаше от тетраплегия, така че бащата ни попита какво прави Европа за тези млади хора, които ще растат инвалиди. Какво прави Европа? Виждаме каква е ролята на Съединените щати, на Русия, на страните от Персийския залив и какво прави Европа във всичко това. Така че Струва ми се, че в началото на 21 век Европа трябва да се опита да си да поеме а, по амбициозния път на политическото си присъствие и действие. Така че а, трябва всички да а, бъдем активни, не е да, не е да чакаме съвета да решава, а, а парламента само да регистрира или записва решенията на съвета. Но приключваме с този дебат. Благодаря ви за оживените дискусии. Благодаря и за секретарият, на секретарията на нашата комисия за извършената работа и за това, че ще работи по проекто отчета. А сега преминаваме към проекто Коригираш бюджет 2016 година. Става дума за вторият проекто бюджет. Нашия докладчик е Хосе Мануел Фернандеш, който отсутства. Така че той ме натовари. И в quelque sorte, puisque je vais така че той ме, той ме помоли да го заместя и това е една много тежка отговорност. Става дума за класически коригиращ пролетен бюджет Както ви казах, комисията поиска допълнително време, за да уточни предвижданията си за приемане на мигранти и бежанците, така че предложението ще бъде подадено в края на юли от страна на комисията. Така че този път проекто бюджета или предвижданията ще бъдат с летен характер, а не пролетен. Комисията предлага включване в бюджет за 2016 година един излишък от милиард 340 милиона евро, което ще доведе до спадане на вноските на държавите членки към бюджета на Европейския съюз. Това е така доста благоприятно за държавите членки, но няма да има преки послед... няма да има преки последици за а, европейският бюджет, но ще, помол... ще помоля представителя на Европейската комисия да ни представи основните насоки на този бюджет. А след това ще ви представя и вижданията на господин Фернандеш по въпрос. Давам благодаря, господин председател. Както казахте, това е класическа промяна в бюджета по член 17 от регламентите и това трябва да стане в следващия 15 дни след корекциите на временните сметки, които бяха представени в края на март. Излишъкът, който е на лице, трябва да бъде освоен и описан бюджета и това става по методология, която се залага в регламента за собствените ресурси а, обясненията на меморандума, които обясняват а, също и бюджета, показват начина по който ще се изчисляват а, преразпределението, както и се показва и происхода на излишъка. В първото изменение, което беше публикувано в обяснителния меморандум на проекто бюджета, началната точка беше разликата в баланса между а, приходи и разходи и а, това, което се а, плаща през 2015. А, приходите а, през 2015 биват а, разгледани детайлно и се взимат предвид също и а, анулиранията на а, някои освоявани от 2014 и 2015. Това е взето предвид също, ако, няма, ако дали са използвани напълно. И също се взимат предвид освояванията, решени, разрешени при за 2015 за бюджета и които биват продължени тази година, защото а, това са освоявания, които чието пари все още са в бюджетните документи и се позволява използването им по условията, които са предвидени в финансовия регламент. И резултат от този метод е излишък от 1,3 милиарда. Почти 3 четвърти от този излишък идва от приходите и една трета, половината от тази една трета от приходи от глоби, които са дошли е, след късния коригиращ бюджет в края на годината 2015 и другата половина от прилагането на законите по разходите. И а, така както беше обяснено и в а, обяснителния меморандум на проекто бюджета. Повечето от излишъка, от приходите, идва за от собствените ресурси. Това е свързано с традиционните собствени ресурси, ДДС и и общият нетен приход. А, разбира се, това се получава по-късно спрямо момента на получаване, на събиране на приходите. Националният принос се изпраща месечно и, а, те се, и той се плаща в национални валути, така че държавите, които са извън еврозоната, плащат националната си валута. След това тези средства биват обърнати в евро според а, обменния курс а, за месец. Това пък показва, оттам идват и разликите спрямо първоначалните предвиждания, които са предвидени в а, приходите и от там се получават и разлики спрямо първоначалните оценки и настоящите резултати в края на годината. Тук също се прави и едно, едно преизчисление на сумата, която се връща обратно на Обединеното кралство, което се изчислява на всеки 5 години. И така получавате крайният резултат. Всичко това води до 3 четвърти от излишъка, идващ от приходите. 180 милиона, идващи от глоби приблизително, и от страна на разходите а, 187 милиона, поне е достатъчно прилагане, от страна на разходите. Те са свързани с административните разходи на, админи... на институции, различни от Европейската комисия. И ам, от страна на комисията има 20... 92 милиона. Останалото идва от другите институции. И бюджетът на комисията служи бюджета на комисията е 37 пъти по-голям бюджетите на другите институции, трансферите към тях са 37 пъти по-големи от тези към комисията. Този бюджет обаче се занимава само с излишъка. А, в проекто становището на докладчика аз лично приветствам препоръките, направени от него и се надяваме, че след споразумението а, в съвета може този бюджет да бъде одобрен, което пък ще а, доведе до същата динамика, като тази, която видяхме миналата година в проекта бюджета и изменящия, коригиращия бюджет. И може би това ще бъде едно добро знамение за целия бюджет 2017. Благодаря, господин председател. Мерси, месье Преза. Мерси, месье директор. Благодаря. Благодаря за вашето експозе. А, да, а, вие разкрихте целият съспенс и сега а, докладчика няма какво да разкрие пред колегите. И така. А, Мануел Фернандеш предлага да одобрим този проект бюджет. Той призовава държавите членки да се възползват от възможността за под това връщане на средства от порядъка на 1,3 милиарда евро, за да допринесат по този начин към трансферите е, например, да помогнат по този начин на Африка, Турция и а, на кризата с бежанците. Видяхте и тази сутрин какво става. А, особено след като говорихме сега за мисията в Ливан и в Йордания. И нашият докладчик а, иска европейският бюджет да използва пълноценно всичките излишъци, които излизат от а, било то от глоби, било от недостатъчно оползотворяване, освояване и така нататък. И това да стане в рамките на многодишната финансова програма. Защото тук просто все едно връщаме и дивиденти на държавите членки. А пък Общото събрание не е одобрило сметките. И работим с един временен документ и Европа, която е толкова а, която толкова много цени до такива добродетели, ще върне на държавите членки излишъка, а пък сметките още не са окончателни и няма истинско сертифицираните сметки от Сметната палата. И след като, надявам се, съм ви предал точно мислите и думите на нашия докладчик, ви давам думата, ако желаете. Никой не иска да каже нищо. Добре. Явно докладът е бил много убедителен. Все пак, имаме и, и, и излишък. 142 а, милиона, които идват от номенните курсове. Бихте ли ни казали малко повече по този въпрос? Благодаря, господин председател. Това се дължи основно на курсовете, е, които се прилагат към националните вноски, когато те биват е, събирани всеки месец. Е, вноските от националният нетен продукт. То, това са вноски, които биват обръщани по последният курс, който ни е познат а, засягат най-вече държавите, които са извън еврозоната и ако се обърнат в евро, вече виждате разликата и там може да има и положителни разлики, и отрицателни, в зависимост от обменните курсове между еврото и съответната национална валута. В 2015 нетният ефект беше положителен. Е, защото еврото е поскъпнало през 2015. А зависи спрямо коя валута. А, коментар без микрофон на председателя. А спрямо лирата, има доста валути, които са извън еврозоната. Това за изчисления, които са направени въз основа на начина, който тук описах. И после се преизчислява и британската отстъпка, която се връща въз основа на процента от изминалите 4 години. Така че това са ефекти, свързани с обменният курс. И така стигаме до тези 182 милиона, които идват от обменния курс. Добре, колеги, казва председателя, спираме до тук с коригиращият бюджет номер 2. Крайният доклад ще бъде гласуван на 15 или 16 юни и 15 е, и 16 юни ще има гласуване в нашата комисия и че този проекто бюджет може да бъде представен в пленарна зала на 6 юли. Крайният срок за измененията е 26 е май. А сега Думата има колегата Негреско, който ще говори за фонда за приспособяване към глобализацията. Заповядайте. Благодаря. Благодаря, господин председател. Става дума за искане от Белгия за 8 милиона евро за компенсиране на предприятия в провинцията Ено, Белгия. Става дума за 488 служители, които са били уволнени от е, автомобилостроително предприятие. 300 от е, тях са млади хора, които нямат а, е, някаква профес... не са преминали през професионално обучение, нямат друг достъп до трудовия пазар. Целта е да им се помогне да се преквалифицират или създадат предприятия. Общата сума е 3 милиона евро, докато Европейският съюз с фонда си за приспособяване към глобализация ще предостави 1 милион и 800 хиляди евро. Става дума за служители от, на предприятие Caterpillar и други подизпълнители. Става Става дума за загубени работни места следствие на спада на конкурентоспособността и изместване на производството извън Европейския съюз. Проекта всъщност е Продължава друг проект в същия регион, в същият отрасъл, където допълнителни предприятия са били затворени. Е, наистина региона е тежко пострадал от спада на конкурентоспособност можете да направите допълнителни предложения към а, проекта, който сме предоставили. Благодаря, скъпи колега. Има ли някакви изказвания? Господин Данано. Има ли някакви допълнителни е, вноски от страна на държавата членка по силата на националното законодателство? Да. Според е, е, документацията, която ни е предоставена от комисията, половината сума се предоставя от бългийското правителство, което съфинансира това, а, този проект. Може би има и други допълнителни субсидии, но, ня, но ня, не разполагаме с а, допълнителна информация за това. А, аз лично казва председателя, проконтролира как седат нещата в моята страна и понякога това са просто начини, които държавата членка използва за получаване на средства. Комисията. В условията за допустимост се е, разглеждат и включват националните механизми така че те е, по принцип са е, инструменти, които допълват дейност, действието на проекта, а не са в повече. Така че това са средства, които са насочени към служителите, а не към съответното предприятие. Благодаря за вашето за вашият отговор, който разбира се в никакъв случай не така не дава всички обяснения. Механизма е малко сложен и не винаги много ясен. Така. Измененията трябва да бъдат внесени най-късно до 2 юни 12 часа. комисията по заето ще гласува на 15, на 16 ще приемаме доклада на 23 юни. докладът ще бъде внесен в пленарна зала. зала. по принцип трябва да дадем думата на Клер Муди, но господин Дружевски, председател на делегацията за Беларус, който ще трябва да ни напусне в 12.30 тук сред нас. Клер, може ли първо да разгледаме делегирания акт за гаранциите на Европейската инвестиционна банка за Беларус първо, а вашия доклад да бъде разгледан в последствие. Да, да, разбира се. Ако го направим обаче или, или в самото начало на следобеда. Е, ако се, колегите са съгласни, ще продължим след 12.30. Благодаря. Комисията по бюджетите изслуша предлож, предложението на комисията за добавяне на Беларус в списъка на страните, за които се отпускат гаранции от Европейската инвестиционна банка. На разговорите присъстваха и наши представители, господин Дружевски, който е председател за връзките с Европейския парламент е тук сред нас. Госпожа Клермердит е тук също така. Както и а, завеждаш отдела за връзки с Европейската банка за развитие и реконструкция, а, Европейската инвестиционна банка, господин Шумър е тук заедно със своите сътрудници. А сега давам думата на докладчика за заемите с Европейската инвестиционна банка, госпожа Арта Забава. Благодаря ви. Аз смятах, че всъщност ще дадете думата на всички е, останали представители на институциите, които споменахте. Аз съм изпратила е, е, до всички политически групи моето предложение. Европа за свобода и пряка демокрация е, изрази съмнение, че е, решението трябва да се взима под формата на делегиран акт. И затова на заседание на координаторите решихме, че трябва да се удължи срока. По тази причина и нашите гости са тук, за да проведем една задълбочена дискусия във връзка с тези съмнения, изразени към демокрацията, към институциите в една определена държава, в случая Беларус. Също времено знаем, че ако не се отпусне е, съответната помощ, тогава не само няма да се е, подпомогнат проектите, но няма да се помогне и на гражданите в тази страна, които са най-силно засегнати от ситуацията в нея. Е, естествено, не става дума единствено за съмнение относно е, самото правителство. И тогава ще помоля на председателя на делегацията господин Дружевски да ни представи своите виждания за нещата. Господин председател, госпожи и господа, благодаря ви за поканата. Благодаря ви и за готовността да изслушате моето мнение. Становището и изказването ми няма да бъде дълго. Ще се спра на три елемента. Първо, делегираното решение на комисията от април е добре е, написано, е, дава ясна картина за ситуацията в страната и също времено посочва необходимостта от взимане на съответното решение. Положението в Беларус е описано така, че очевидно дава основание на някои да смятат, че не би трябвало да се взима такова решение. Но аз смятам, че текстът е добре подготвен и дава достатъчно основание за едно приемане на делегираното решение. Това бе първото, което исках да кажа. На второ място, аз работя отдавна в делегацията ни за Беларус. Смятам, че трябва да окажем инфраструктурна помощ и че във всяка фаза на сътрудничеството трябва да се отчита и постигнатия напредък. Нека да напомня, че Европейският парламент многократно е, е обръщал внимание е, на е, положението с гражданските свободи и правата на човека в Беларус и необходимостта от подобрение. Процедурата за регистрация на кандидатите на политическите партии е незадоволителен. Е, трябва да бъде направено нещо в това отношение, както и по, по отношение на медиите. Е, е, има широко поле за действие. В последните месеци установихме, че нарастват случаите на санкциониране. Господин Шушкин, например, бе изправен пред съда за това, че участва в е, незаконно свикано е, събрание. Това е само един пример. Има много е, случаи на казване на натиски, на тормоз над опозицията. Тези случаи стават все повече. Моето впечатление е, че беларуското дружество, а общество се нуждае естествено от финансова помощ и а, оценява високо а, въз... готовността за оказване на финансова помощ. Но също времено съвсем ясно трябва да се очертаят условията за отпускане на средствата и а, необходимостта от гаранции за това, че а, средствата ще стигнат по предназначение до местните а, органите за местно самоуправление. А, освен това, по отношение на координацията, трябва да кажа, че тук има редица слабости европейските институции междувременно са формулирали съвсем конкретни условия. Беларус не отговаря на тези условия. И в такъв случай ще трябва естествено да се взимат решения, а, за да избегнем санкции. Така че, според мен, решението трябва да се сърди най-вече в едно по-добро координиране по отношение на сроковете което ще е, подобри положението в е, Беларус. Е, болонските изисквания трябва да влязат в сила, трябва да се подобрят фитосанитарните норми и стандарти и всичко това трябва да стане колкото е възможно по-бързо и по-ясно видимо. Освен това, избирателния процес трябва да се подобри, да, и цялата процедура във връзка с изборите. Но белорусското правителство очевидно не бърза. През септември тази година ще има избори. За нас е изключително важно, естествено, и опозицията да има възможност при равни условия да участва в тези избори. Да, въпросът опира до признаването на Белоруския парламент. Е, как е, в крайна сметка бихме могли да установим един такъв напредък е, в взаимоотношенията и, и в двустранните задължения? Освен това, смъртното наказание, това е голям проблем. Продължава да се изпълнява смъртното наказание в тази страна от гледна точка на а, нашите европейски ценности, естествено това е един изключително важен въпрос. И а, накрая трябва да кажа, че а, при всички положения, ако се отпускат е, средства е, и помощи за Беларус, е, контролът трябва да бъде много по-добър, много по-стриктен. Има решения във връзка с отпускане на финансова помощ, които или финансиране на инвестиционни проекти, които просто не са контролирани както трябва. Много са слабостите в това отношение. Няма а, е, обаче да а, е, давам конкретни примери в момента. Аз а, е, лично смятам, в заключение мога това да кажа, че такива а, решения за финансиране на инвестиционни проекти са необходими, но трябва много добре да бъдат координирани, съгласувани, контролирани. Благодаря, господин председател, но в крайна вие давате много, представихте много аргументи, но много от тях така не биха ни склонили към едно положително решение. Господин Мередет. Благодаря, господин председател. Аз съм директор за партньорството с, с страните от Източна Европа. Благодаря за това, че ми не поканихте ще... Мисля, че става дума за един важен момент в процеса на нашите отношения с Беларус. Така че нещата трябва да бъдат разглеждани много внимателни. Само с няколко думи, господин председател, да ви представя колегите, които могат да ни помогнат да решиме този проблем. До мен е колегата, който е подго... работил по подготовката на делегирания акт, представител на Европейската служба за външна дейност и сега с, да обясня нещата с няколко думи. Разбира се, ако имате въпроси, ще бъдем много сме готови да отговориме, аз и моите колеги. Европейският съюз е пое ангажименти преди известен брой години към а, а, Беларус като бе наблегнато на основните проблеми, проблемите от най-голямо значение. През последните години нашата политика спрямо Беларус е много премерена и доведе до подобряване положението в Беларус. Разбира се, трябва да бъдем много предпазливи, когато казваме това, защото положението в Беларус е доста по-различно, отколкото в Молдова или в Украина, но в крайна сметка процесът се развива и това е важно. През 2011 година и 2012 година заключенията на съвета доведаха до вземане на много строго определени мерки и до а, така стрикно наблюдаване развитието на нещата през последните години. Беларус не бе включена в списъка на страните за гаранции през 2014 година. Междувременно обаче някои промени бях се състояха и за това излизаме с едно ново предложение. Е, вие подчертахте а, значението на тези мерки за беларуските граждани. Ние ще продължиме да упражняваме много стриктен надзор и да следим отблизо развитието на нещата, но а, мерките, които предлагаме, са от економически характер – и както правилно казахте, ще, поз, ще позволят да се направят необходимите мерки за подобряване ежедневието на обикновените граждани. Така че, нека да се върнем към решението на съвета от януари 2015 година. Тогава 29 мерки бяха ам, предложени на Беларус, 29 мерки, чието изпълнение ам, може и трябва и ще промени нашата политика към Беларус. След през е, лятото миналата година бе направена една значителна крачка напред, като бяха освободени политически затворници. Разбира се, не всички проблеми са решени, но през февруари тази година е, съвета е, отмени някои от рестриктивните мерки, които се налагаха на страната. И чрез отменянето на тези мерки съвета и държавите членки под потвърдиха, че положението в страната се развива положително. Това доведе до свикването по-нататък до работна група на високо равнище, на което бяха ам, обсъдени много важни проблеми, като а, смъртното наказание. Но разбира се, нещата не. Не всички неща върват, се развиват добре и колегата от службата за външна дейност може да се върне на някои подробности, но ние смятаме, че а, свързването на нашите, на нашите политики, на нашите ангажименти с известни финансови мерки, които биха могли да подобрят ежедневието на гражданите, ще бъдат а, крачка напред. Така че с това предложение и преди да вземеме това решение, посетихме Беларус заедно с заместник е, директора на Европейската инвестиционна банка, където обсъдихме подробности различните проблеми. И последствие смятаме, че наистина през последните години може да се отбележи ясен напредък и подобрение и в резултат от заключенията на съвета от 2015 година и съвместната мисия на а, съвета и а, комисията в а, и Европейската инвестиционна банка в Беларус. Смятаме, че можем да излеземе с, с това а, предложение. Разбира се, продължаваме да упражняваме надзор на слушващото се в страната. След е, на 6 и 7 юни в е, Минск ще се проведе е, за пръв път сериозен диалог по правата на човека. Това също е една значителна крачка напред. Така че мисля, че те очертах положението в страната. Ако има въпроси, съм готов да отговоря. No, okay. Благодаря. А сега дам думата на Кей Пеапрайс. Благодаря. много малко неща мога да добавя към политическата оценка, направена от колегата от а, другата генерална дирекция. Нека да дам малко обща информация относно типовете заеми, които международните финансови институции, включително Европейската инвестиционна банка, правят а, на Беларус. А, има такива заеми, а, които се отпускат на различни държави, на различни етапи на економическото им развитие. И точно Примерно в Беларус се използва такъв стимул за насърчаване на економическото и политическото развитие и това е за да насърчим вече протичащите промени през изминалите години. Има и други а, финансови институции, които работят. А, Европейската банка за развитие. А, тя се съсредоточава най-вече върху сектора мал, малки и средни предприятия и на някои местни власти, които според нас именно са институциите, които могат да допринесат за подобряване на политическата ситуация. Очакваме тези заеми да подпомогнат много, така както и заемите на Световната банка и считаме, че а, увеличаването, удължаването на мандата а, на Европейската банка по развитие и инвестиции а, в а, Беларус е нещо добро. Благодаря. Благодаря, казва председателя. А сега давам думата на колегите, които искат да говорят. Господин Муди. Госпожа Муди. Благодаря. Колегите казаха, че има напредък в Беларус, но и имам впечатлението, че няма само подобрение в някои области, има и голямо влушаване в други. Понякога е така. Някои неща вървят нагоре, други надолу. Но искам да попитам какви са предпазните мерки. Защото да, говорим за подпомагане на малките и средни предприятия и така нататък, но а, какви са мерките, предпазните мерки, които да гарантират, че няма политическо участие, което да се бърка тук. И другият ми въпрос е времето. Казахте, че ще има избори през септември. Защо, защо сега точно се занимаваме с темата, а не по-късно тази година? Вие искате да вземете думата ли? Заповядайте. Благодаря за тази забележка. Моето намерение беше да а, привлека вашето внимание към нуждата от по-добра координация. Меж... За да вземем решението, трябва да имаме добра координация и смятам, че а, изборите от тази есен ще са от ключово значение, защото има три типа условия. Първо, правото за участие в изборите за тези, които желаят. И тук има голям проблем. Второ, самата предизборна кампания, която трябва да разкрие всъщност механизмите за достъп на медиите, особено там, където става въпрос за предизборни кандидати, различни от Лукашенко. И също потенциалните печеливши. Когато фондовете се дават директно на местните власти и на малки економически общности, контролът, ефективността не е обект на съмнение. Там няма проблеми. Но когато фондовете трябва да бъдат изпратени на Централната администрация на правителството, там има големи съмнения за това как и защо въобще използват ли се фондовете. И там всъщност се поставя под въпрос и ангажимента, ангажирането на Европейския съюз въобще през изминалите години. Това удовлетворява ли ни? Не. Така че трябва да окажем повече натиск, по-добре да се координираме във времето, защото а, беларуското общество очаква от нас това. Като цяло, аз съм за този ангажимент, който е много важен, но който трябва да бъде по-добре дефиниран във времето. Трябва също да окажем натиск и да продължим да сме критични по елементите, за които вече говорихме. Сега господин Коля. Благодаря, е, господин председател. Благодаря и на всички, е, които говориха е, преди това. Присъединявам се към госпожа Моди. Смятам, че точно в този контекст трябва да се въведе една много добра система на мониторинг. Представям си нещо като каталог, един списък, е, е, в който да са посочени всички тези проблеми, които до този момент сме установявали, за да е, може да се отчита и напредъка. При всички положения трябва да сме наясно с проблемите и затрудненията, които съществуват към момента и, и конкретните цели, които преследваме. Ако не го направим, се страхувам, че след 2-3 години вече няма да можем да направим истински преглед е, е, така, за последните две години и няма да можем да установим и напредък и ще се чудим на къде. Сега е момента да установим съвсем точно проблемите и да определим и критериите, параметрите, по които ще е, се действа при тези мерки и ще отчитаме и напредъка. Някой друг иска ли думата? Да, заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз съм от Дирк Шувел от службата за външни действия. Искам а, исках да говоря веднага след господин Папис, но сега ми се струва, че е подходящия момент да се спра на някои от въпросите, които бяха повдигнати. На първо място, действително е на лице е, един е, осезаем напредък от началото на 2015 година, най-вече освобождаването на политическите затворници миналата година, е, което бе споменато вече освен това, има и един друг окоръжителен момент. Едно засилено участие в партньорските отношения с Беларус много по-интензивно участва вече Беларус, включително и в споразумението и при договарянето на споразумението за реадмисия, за което е в крайната фаза вече на договаряне. Надявам се, че в рамките на една координационна група ще можем да говорим за начина по който би трябвало да се от отнасяме към нещата в рамките на координационната група бе, е, бяха направени едни сериозни обяснения във връзка с европейското законодателство за първи път, така да се каже, в рамките на нашите взаимоотношения. Тогава е, вече е, засегнахме много задълбочено и анализирахме всички сфери на нашето сътрудничество и се надявам, че ще продължим именно по този по-задълбочен и сериозен начин, а и по-всеобхватен по-обхватно да обсъждаме сътрудничеството и през ноември следващото заседание. Освен това, както знаете, Беларус е, е, взе участие в е, разговорите и преговорите за постигане на мирно споразумение в Минск и е, показа добра воля, за да е, допринесе за умиротворяване на е, ситуацията и конфликта между Украина и Руската федерация. Да, във връзка с казаното трябва да кажа, че ние споделяме така тревогата във връзка с е, посочените от вас проблеми, е, също и е, смъртното наказание. Господин Душевски вече участва в кръглата маса, където обсъждахме необходимите промени от, в законодателството във връзка и с предстоящите избори през есента. Продължават случаите на насилие. Беларус желая във всеки случай да се включи в диалога за правата на човека след няколко дни, на 7 юни, ще се състои съвещание в Минск. Ръководителя на моята служба ще представлява европейски Европейската комисия. Господин Ламбринидис, който отговаря за правата на човека в рамките на Европейския съюз, ще се средне и с Лукаченко, така че ще се обсъдят именно въпроси, свързани с смъртното наказание и с правата на човека в най-общо. Ще знаем вече е, на какви, е, така да се каже, договорености е склонен господин е, Окаченко? Той е, междувременно е, реагира конструктивно и на е, искането на е, папата във връзка с смърт, на отмяната на смъртното наказание, на налагането на мораториум за изпълнение на смъртно наказание. Това е, установихме и чухме и лично от папата при последното ни посещение в Ватикана, така че Работим а, добре и в рамките на АСР във връзка с а, обучение на съди а, в сферата на а, участието на жените в политиката и други сфери, които са свързани а, повече или по-малко с правата на човека и гражданските свободи. А, да, а, ние струва ми се вече задвижихме, така да се каже, цялата машина и сега очакваме вече и камъните да се затъркалят с по-голяма скорост. Това е важното. Но при всички положения основните права, върховенството на закона, жените в политиката, смъртното наказание. Това са теми, които непрекъснато се е, е, обсъждат и се поставят на е, дневен ред от представителите на Съюза. При всички положения, сега през септември, на 11 септември, по време на изборите, ще бъдем също така активно представени. Имайте предвид, е, че е, отлагането на това решение не означава, че е, ще постигнем по-добър ефект. Струва ми се, че сега е подходящия момент да предприемем тази стъпка, защото ако го направим само една-две седмици преди изборите, не знаем дали няма да направим грешка. Естествено, ние не знаем как точно ще се проведат изборите и какъв ще бъде резултата. Но при всички положения ми се струва, че в момента има достатъчно положителни сигнали за един напредък в желаната посока и бихме могли да се възползваме. Благодаря за уточненията. Комисията присъства тук, но нашите нали, налични средства като че ли са намалели. А, доста затруднено положение. Освен това и преводачите трябва да а, спрат след ня... работа след няколко минути. Те вече ни отпускат допълнителни минути, един за което им благодаря. Но а, бихме могли да кажем, че в бюджетен план ако Европейската инвестиционна банка отпуска заеми без гаранциите на парламент и после а, загуби тези пари, държавите членки трябва да ги върнат. Ако обаче има гаранция от страна на Европейския парламент, бюджетът на Европейския съюз, е, тогава бюджета на Европейския съюз ще връща тези пари. Виждате колко е трудно няма проблем Европейската инвестиционна банка да отпусне заем на Беларус. Monsieur, Monsieur Господина от Генерална дирекция финанси, нали няма проблем да, да се отпусне такъв заем? Няма възражение, няма проблеми, нали? На теория не, на практика да. Първо, няма рамково споразумение с Беларус и също надали ще се подпише такова, ако държавата не се включи в разширения мандат. Другото, което е, особено за малките и средни предприятия, както и за местните власти. Ще им бъде много трудно да получат заеми от банките без подобен мандат и гаранции за такъв, ако няма гаранция за европейски бюджетни средства. Така че ще има нужда от решение. Да, може да има някакво отпускане на заеми в рамките на съществуващия мандат, тогава няма да има нужда от допълнителни бюджетни средства. Добре, благодаря, казва председателя. Не можем да стигнем до конкретно заключение. Толкова малко членове на комисията има тук. Вчера имахме заседание на комисията ни и заседание на координаторите. И решихме да номинираме госпожа Гардия Забал като евентуален докладчик. Тя отказа и аз трябва да стана такъв. Предлагам комисията да ми даде мандат да дискутирам с госпожа Гардия Забал и да решим дали ще има предложение за възражение следващия път. Ако позволите, господин председател.